свързани с него. Вие ръкопляскате с две ръце е, подобни е, про, проекти и давате чек без никакъв таван на големите монополи. А, също, а същевременно е, унищожавате земята отгоре и отдолу. Arvoisa puhemies Äänestin tätä luetteloa vastaan, koska se sisältää... Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах против този списък, защото има много твърди горива, които трябва да се подкрепят в, чрез този списък. За газа се твърди, че е преходно гориво, но това, е, това не е така. 50 години не са преходен период. Ние не може да създадем нова инфраструктура с стар вид горива. Това е против Парижкото споразумение. Тези проекти би трябвало от комисията да бъдат преосмислени и трябва да чуе това, което каза парламента. Ние се застъпваме за спазване на Парижкото споразумение. Ние искаме Европа да стане климатично неутрална. Госпожа Ронза. Е, Благодаря много. Това е чудесна новина. Много новина за много държави членки, защото Гъста е крайно необходима. И също така е устойчив а, източник на а, енергия за много държави, включително и посткомунистически такива. Там действително се инвестира а, в газ и това е от помощ на такъв тип държави. По този начин те са в състояние да се измъкнат от старите системи, които захранват енергетиката им. Благодарение на този вод Европейския парламент демонстрира, че може да се стигне до съгласие, когато това се налага и когато трябва да поемем а, отговорност прямо енергетиката. Благодарение на този вод все още ще има финансиране на а, а, газовите тръби между Полша, Чехия, Норвегия, Балтийските, а, прибалтийските страни. Газови системи, а, които работят с а, втечнен газ. Това ще помогне на нашата независимост. Така че благодаря на всички, които гласуваха за. Благодаря. Следващият оратор е господин Шенчич. Благодаря. Благодаря. Дах този списък на проекти, включително и газовия терминал на остров Кърк. Трябва да помислиме как малко, малко по е, задълбочено. За страна като Харватия подобен проект може да се окаже много пагубен за нашото ноу-хау, за, за нашите цели и така нататък. Много от проектите са не, не отрица, имат отрицателни последици за хрватската местна економика. У нас електричеството е много скъпо, имаме получаваме електричество от Австрия, плащаме прекалено скъпо за много проекти, така че няма, не искаме този проект. Господин Джамбаски. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Гласувах убедено срещу този доклад, срещу това възражение, защото на това безумие трябва да се сложи някакъв край. вие гласувате уважаеми колеги отляво против атомната енергетика достатъчно доказано най сигурната и най чистата. гласувате против газовите е, е, тръбопроводи. гласувате против въглищата енергетика. с всяко едно ваше действие вие деиндустриализирате европейските държави. вие изнасяте работни места извън европейския континент. вие унищожавате възможността на обществата да се издържат да работят и да имат просперитет и то предимно всичките ви промени засягат държавите в централна и източна европа. съзнавам вашето желание да правите енергия от виолетки и маргаритки но ви уверявам че това няма да се случи. много е хубаво да си мечтаете за слънчеви паркове обаче през нощта слънце няма. много е хубаво да си мислите че с ветрените перки на карлсон ще постигнете нещо само че вятърът е нещо променливо. затова се радвам че тук се сложи един прът в колелата на тази политическа лудост каквато се превръща така наречената зелена тема. благодаря ви за вниманието. arvoisa puhemies tämä pci lista joka on hankkeiden списъка от проектите от общ интерес, който гласувахме днес, е част от един много по-широк регламент. Очакваме от комисията подобрени правила за, за постигане на по-съвършенни мрежи и, най- и по-добро взаимно свързване в Европа. А, Днес изпратихме едно много силно послание на комисията, като потвърдихме, че списъците трябва да вземат предвид и нашите политически цели. Проектите трябва да бъдат екологосъобразни и за борба с емисиите. Аз гласувах за този проект, макар че той не е съвършен, защото поне три четвърти от проектите са в правилна посока. Но трябва наистина да конкретизираме нашата зелена политика. Предполагам, че някои от проектите не са получили финансиране, но нещата се усъвършенстват и това трябва да бъде отчетене. Господин Ке. Доста от колегите не подкрепиха това възражение. Смятам, че проектите в този списък ще помогнат на енергийния пазар, ще помогнат да намалим емисиите. Разбира се, допълнителните инвестиции ще създадат работни места. Списъкът е пакетен и аз подкрепям този пакет. В него има най-различни проекти, а, които ще ни помогнат да изпълним енергийните си цели. Някои от тях са нови и важни, а, включително а, келтски такива. Има важни електрически връзки между Ирландия и Великобритания, както и вецове. Те ще ни помогнат да направим стъпки в посока възобновяеми източници и до 2300 значително да повишим процента енергия от тях. Според прогнозите, в определени промишлени а, сектори, а, действително трябва да направим стъпки, за да а, сменим типовете енергия. И така преминаваме към следващия доклад. Тоест, стратегията за гениталното съкътяване на жени по света. господин Келенер. Аз гласувах в унисон с гласуването в Ирландския парламент, който гласува за забрана на този варварски акт. Жените имат право на на, на живот и на здраве. Аз приветствам тази резолюция и се обръщам към държавите членки да осигурят е, здраво законодателство и националните парламенти да осигурят преследване на хората, които участват в гениталното съкътяване на жени. В същото време трябва да сме сигурни, че имаме хора, които помагат на жените които са генитално усъкътяване. Трябва да предлагаме и услуги на такива жени, които да получат подкрепа и помощ. Аз подкрепих резолюцията и призовавам националните парламенти също да я подкрепят и приемат. Благодаря, господин Мариани. Благодаря, господин председател. Разбира се, че гласувах за, защото гениталното усъкътяване е свързано с една едно виждане за неш, неш, жените и ислямските традиции. Това е привнос в нашата култура. Ние в, е, внасяме нови култури, а после се чудиме за, защо те не спазват нашите културни традиции. Трябва яс, ясно да заявиме, че сме против практики, които потъпкват човешките права. 600 000 млади жени са застрашени от подобна практика в Европа край, бе, беше крайно време да се, да се създаде една европейска стратегия, която осъжда всякакъв вид подобни практики, но трябва да знаем какви са причините. Причините са несъществуващата политика на имиграцията и внос на култури, които е, не зачитат нашите ценности. Благодаря. Вирджини Жорон но не я виждам. Okay, then we are going to go to the next person. Следващият, госпожа Пальтие. И ако госпожа Жарон се завърне, ще й дам думата. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че тази резолюция бе приета. Аз гласувах за. След приемане на резолюцията за присъединяване към Истанбулската конвенция, мисля, че още веднъж изпратихме силно послание е, относно нашето отношение по проблемите свързани с насилието над жените. Премахването на но виждаме, че все още гениталното усъкътяване застрашава над 200 милиона млади жени в света и 600 хиляди в Европа. Гениталното усъкътяване е, е раз, е, е, престъпление срещу единството. Но аз не съм съгласна с казаното от господин Мариан. Ням не бива да заклеймяваме дадена религия, но трябва е, да предприемеме мерки за превенция и еманципиране на жените, които имат право да решат сами за себе си. Госпожа Вишня. Благодаря много. Дами и господа, аз съм силно против всякакви форми на насилие срещу жените, особено пък гениталното осъкътяване. Тази практика се прилага и в държави членки на Европейския съюз. Това е ужасяващ вид на насилие срещу особено млади момичета. Аз подкрепих тази резолюция, но някои политически групи не се трогнаха от това и продължиха да лансират пропаганда. За това имаше елементи, които нямаше как да бъдат подкрепени. Разбира се, че гениталното усъкътяване не може да бъде подкрепено особено по отношение на децата, но а, когато става дума за определени елементи от а, текста, а, трябва да поговорим повече по отношение на сексуалното образование и репродуктивното здраве. Трябва да направим повече за а, генитално съкътените жени и деца, но това не бива да бъде покана към аборт. А, също така не съм съгласна с тази част от текста, която каса Истанбулската конвенция и Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Антерсън, тази резолюция е за борбата срещу гениталното усъкътяване на жени. Но това е само символ на политика. Това, е просто, това са просто празни думи. Не може да се борим срещу гениталното усъкътяване, като си слагаме значки. Заедно с това, обаче, аз предложих инициатива през декември за разширяване на Истанбулската конвенция, като включа тази тема в нея, но не това бе отхвърлено. Е, също така не помага да се създават специални места в беженските лагери за момичета, които са осъкатени. Как постигаме обратното? Всички знаем, ислямът като от културна перспектива мрази жените. Това трябва да се разбере. Гениталното съкътяване на жени не, няма място в Европа, както и исля, ислямата. Благодаря, госпожа Бруна. 500 хиляди жени са жертви на, генитално усъкътяване. Те също под, подобна практика има в Европа, но тя не е европейска. Не можем да намерим примери нито в историята, нито в миналото. Е, Имало е нещо подобно през 19 век, но е бил, то е било само усъкътяване. Това е всъщност при, привнос отвънка на хора, които не са приели европейските е, ценности и култура. Липса на интеграция на някое население. Можем е да, можем да гласуваме, можем да се бориме срещу подобно е, явление тук и в извън Европа. 30 милиона жени са застрашени от усъкътяване. Нека ги е, защитаваме в техните страни, но нека това не, не се превръща в повод за иммиграция. Благодаря, Ержи Поспишел от НП. Děkuji pěkně za slovo, paní předsedající. Já jsem samozřejmě podpořil. Благодаря, госпожо председател. Аз естествено подкрепих тази резолюция. Тези практики са абсолютно неприемливи. Това е нарушаване на човешките права. Хубаво е по тази резолюция държавите да работят заедно и да се борят срещу гениталното усъкътяване на жени трябва гениталното съкътяване да стане подсъдно в Европа. Думите не бива да останат на хартия, трябва дела. А именно, трябва правоприлагащите органи да преследват хората, които извършват генитално осъкътяване на жени. Трябва да има осъдени престъпници в европейските съдилища. Така може да се преборим с тези практики. Що се отнася до трети страни, трябва при економическата подкрепа за тях да има условия за борба против гениталното усъкътяване. Госпожа Стеркорот. Благодаря. момичетата, които страдат от генитално съкътяване, биват обездвижени, извършват се тези ужасни манипулации. Последвиците включват не само болка, но и психологически шок, травма и куп други проблеми в последствие, свързани с менструацията, половия акт и раждането. Понякога гениталното съкътяване води дори до смърт. Хората, които а, извършват това а, ужасно престъпление, би трябвало да бъдат давани под съд повече от 30 години а, след като въведохме, приехме законодателство в това отношение в Швеция, а, това вече не се случва. Шведското правителство а, обаче не успя да спре случаите, така че трябва да направим повече. Благодаря. А, господин Рел от ID. Госпожо председател, днес гласувахме за резолюция за гениталното съкътяване, но кого за кого говорим? Това са млади момичета. Момичета на 5 до 13 годишна възраст. На тях им се отрязва клитора без опойка, отрязват им се срамните устни и просто после се зашиват отдолу нагоре и остава само една малка дупчица. И когато те биват женени, то тогава биват разпределени разтоварени с нож в първата брачна нощ. Това е мъчение, варварство и над него са подложени 200 000 милиони жени. И къде се случва това? Това се случва в ислямските страни. За това трябва да говорим, това трябва да ни стане ясно. Това се случва в ислямските страни и с миграцията тази, това варварство идва и в Европа. 600 хиляди жени са засегнати в Европа от това варварство. Благодаря. Госпожа Фичералд има думата. Благодаря. Аз подкрепих тази резолюция гениталното оксекатяване е сексуално, психическо и физическо насилие над млади момичета и, и малки момичета. 20 милиона в света са подложени на подобна практика. В Африка 87% от жените са подложени на тази практика, от които много малолетни в различните африкански страни, но включително и в Азия, Латинска Америка и в Европа. Много много млади, млади момичета тук в Европа, които са в нашите училища, в е, нашите спортни клубове са застрашени от това. Нула толерантност. В е, е, на Найроби видяхме неодавна млади мъже и момчета, които се обединиха за да се борят с подобна практика. Благодаря. Сега от името на ЕКР госпожа Делаписа Карион. Благодаря за това, че ми дадахме думата. Ние се въздържахме, ние сме против гениталното усъкътяване, но това не е само една от формите за дискриминация на жените. Тук има и други проблеми в резолюцията. Това е просто едно отричане че, на това, че жен, на, жен, на жената, че жената е личност. Целта е жената да бъде превърната в рубиня. Да, но това е въпрос на религия, това е културна практика. Това не е само насилие на мъж срещу жена, то е на жена срещу жена А, а, а тук а, просто се сблъскваме с, с а, практики, които са антихристиянски. Не можем да, да сравниме това с това, че в миналото някои жени са а, счетани за а, вещици. Ако не искаме да видим това, просто не искаме да видим проблема. Human beings are not property Човешките същества не са собственост, нито пък децата. Трябва да заявим ясно, че а, те трябва да са в състояние да взимат избор, особено когато става дума за тялото им. Милиони а, момичета всяка година са застрашени а, в това отношение по-млади от 18 годишни са подложени на риск да преминат през генитално съкътяване. И то защо? Защото просто техните родители или баба и дядо са решили, че това е традицията и че е хубаво да се направи. Няма никакви ползи от това, а пък има прекалено много рискове от инфекция, от кървене, от физически дискомфорт и ред други проблеми. Не можем да позволим тази практика да продължава повече. Не може момичета европейки да бъдат отвеждани в държави, където тази практика все още се прилага. Трябва да защитим човешките права. Едно от тях е да не бъдат усъкътявани. Ако искаме тези момичета да бъдат силни членове на нашите общества. Ако а, искаме те също да бранят а, човешките права, трябва ние да защитим техните. Именно затова аз гласувах за тази резолюция и смятам, че тя е голяма смет, а, стъпка напред. Благодаря ви. Сега думата има а, госпожа Вречонова. Е, Благодаря. Гениталното осъкътяване на жени е една от най-ужасяващите едно от най-ужасяващите престъпления срещу жените. То носи за себе си психични и здравословни и физически страдания. И това се случва през 21 век. Хиляди, стотици хиляди жени страдат от това. 600 хиляди от тях живеят в Европейския съюз. 200 хиляди 000 момичета са заплашени от тази практика. А ние искаме да защитим жените. Затова трябва да предприемем стъпки за борба срещу гениалното усъкътяване. Затова подкрепих тази резолюция. Благодаря, господин Захрадил. Благодаря. Госпожо председател, мисля, че всички сме съгласни в Европейския парламент, че трябва да се преустанови тази нечовешка практика. Нека ви напомня, нашата политическа група Екаери, е, е Екаре и госпожа Канко подеха инициативата и ние предложихме една активистка от Кения да получи наградата Сахаров. Тя работи именно за прекратяването на тази нечовешка практика. Ние ще продължим с нашите конкретни планове. Искам да ви поканя, госпожо председател, да се присъедините към нас, ще ви предоставим писмен вид нашата инициатива. Благодаря. С това приключихме е, обсъжданията по този въпрос. Сега преминаваме към автоматизираните процеси за вземане на решения, гарантиране на защитата на потребителите. Първият оратор е госпожа Пелетие. Президент. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за тази резолюция, която според мен е в правилната посока защита на потребителите и на данните. Но искам да, да, да знам каква е позицията на председателката на ИМКО. Ние трябва да бъдем много бдителни спрямо технологиите и интелигентният разум, защото не могат алгоритмите да управляват цялото общество е, е, банковите операции, жалбите, всичко. Искам да ви, при, да ви припомня, че можехме да бъдем много по- амбициозни, що се отнася до прозрачността. Можеме да засилиме този текст, като вземам решение софтуера никога да не бъде дискриминационен. Да, на новите технологии, ако има етика и човешка бдителност. Благодаря ви. Пани гласувам за резолюции в справ... Благодаря. Аз гласувах за тази резолюция. Тя ще предпази потребителите и ще спомогне за свободното движение на стоки и услуги. Изкуственият интелект може само да помогне на ежедневието ни. Системите, които включват изкуствен интелект, се прилагат в най-различни сектори и това води до повишена ефективност. Същевременно е много важно подобни приложения да бъдат безопасни и пригодни за употреба от страна на потребителите. Допълнително разпоредбите не бива да бъдат прекалено отежняващи на европейско ниво, което е застъпено в резолюцията. Благодаря. Господин Кохот. Благодаря. Автоматизираните процеси на вземане на решения означават неучастие на човек. Тези решения ще почиват на дигитални профили и данни. Какви са примерите? Ето, например, решение за назначаване на работа, например – е, то ще почива на определени критерии. Има предимства, но има и рискове. Рискове за злопотреба с данни и за обикаляне на защитата на потребителите. Затова аз подкрепих резолюцията с желанието да има мониторинг върху тази област. Томас Ойген благодаря, госпожо председател. Мисля, че е много важно да обърнем внимание на всички механизми, които управляват вземането на решение. Мисля, че технологията вече много участва в нашия живот, по-скоро по положителен начин, но трябва да имаме и необходимите механизми за контрол и урегулиране. Трябва да защитим потребителите. Изкуственият е, интелект е много важен. Той присъства в е, всички е, сектори, но потребителите трябва да бъдат защитени и най-вече децата. Трябва да има повече прозрачност. Е, последният е, потребител трябва да знае как се използват неговите данни от е, изкуственият интелект. Повече прозрачност е решението. Господин Валас. Прехода към изкуствен интелект ще промени начина по който функционират пазарите и обществото като цяло. Трябва да гарантираме, че хората са защитени от нелоялни търговски практики. Трябва също така да гарантираме, че процесите, за които говорим, са прозрачни и не включват профилиране. В това отношение автоматизираните процеси трябва да бъдат под надзора на трети страни. Трябва да можем да оспорваме техните решения. Комисията трябва да се увери, че а, рамката на Европейския съюз за безопасност е адекватна и че ситуациите, които ще възникнат, ще могат да бъдат уредени както не Можем да бъдем в ръцете на а, определени частни а, компании. Трябва да спазваме регламента за а, общите данни. Благодаря. Благодаря. А сега думата има Господин Госпожа Клуне от НП. Благодаря. Изкуственият интелект може да обработва много по-бързо данните, отколкото хората. Това може да се използва в правната система, в здравеопазването и в други много области. Но последствията от автомизираните процеси могат да бъдат огромни за хората. Аз подкрепих тази резолюция и моля комисията да гарантира защитата на, подкреп... на потребителите при автоматизираните решения, да няма дискриминационни практики, да се осветлят всички рискове, да се гарантира прозрачността и да се осигури висококачественото вземане на решение – Основното тук е европейските правила да са подходящи за цифровата ера. Благодаря. С това преминаваме към следващия доклад. Новото партньорство с Обединеното кралство господин Келехер. Uh, Благодаря, господин заместник председател. Приветствам възможността да се изкажа по темата. Тя е много важна в контекста особено на състоянието в Ирландия. Тук става дума за търговските отношения с Великобритания – през следващите месеци, е много важно да не забравяме ирландските граждани. Те трябва да са в сърцето на този дебат. Стотици хиляди от тях а, са граждани и на Европейския съюз. В момента се намират в, а, а, извън него. Нека да не го забравяме, докато водим преговори защото а, много от тях се притесняват, живеейки в Северна Ирландия. Нека да а, не забравяме моралните си устои за в бъдеще. И накрая, признаването на професионалните квалификации е нещо изключително важно, а, за да може хората да а, работят и от двете страни на границата. И да са спокойни, че квалификацията им се признават както в Великобритания, така и в Европейския съюз. Това е много важно за хората и от двете страни. Благодаря. Благодаря. А сега колегата Мариани. Благодаря, госпожо председател. Нашите британски колеги напуснаха пленарна зала. Имаме добри спомени от тях. Найджел Ферач беше дълго време символа на, на този, който е, обича своята земя и своя народ, за разлика от тези, които са в е, нищото. А сега в, в резолюцията има някои глупости, свър, свързани с тези преговори. Вие не, не искате. Вие вие, не, не искате да, да разгледате с такт и разум всички различни аспекти на напускането. Дебата за Брексита беше като едно обсъждане в училищния двор за, за глупости. Има един народ, който иска да бъде изслушан и да се чуят неговите причини. Аз за това се въздържах. Сега госпожа Фиджералд от НП. Благодаря. Аз подкрепих резолюцията. Тя, създава, тя задава позицията на парламента за бъдещото отношение с Обединеното кралство. Ново търговско споразумение ще е много важно за Европейския съюз. То трябва да осигури едно близко отношение, благоденстващо отношение и ще изисква ангажимент от двете страни. Не бива да, бъд, да се водим от амбивалентни изказвания, които чуваме понякога от Обединеното кралство. Много ще е важно едно такова споразумение за Ирландия и Северна Ирландия. Амбицията трябва да бъде равнопоставеност като част от едно економическо сътрудничество. Надяваме се да може да работим с Обединеното кралство, за да имаме едно ползотворно сътрудничество за двете страни. Подчертавам за двете страни, защото Обединен, защото търговията с Обединеното кралство е много важна за нас. Много е важна тя и за мира в Ирландия и Северна Ирландия. Трябва да се запази е, споразумението от разпети петък. Трябва да се спазват и разпоредбите на вече приетото споразумение за оттегляне. Благодаря. Госпожа Вишневска има думата. Много благодаря. След Брексит отношенията между Европейския съюз и Великобритания трябва да бъдат уредени. Тази резолюция касае препоръките, които отправяме към комисията по отношение на преговорите за ново партньорство. Тук, разбира се, са включени най-различни политики в три категории – економическо партньорство, секторни въпроси и тематично сътрудничество – Става дума и за партньорство по отношение на външните отношения и отбраната. Очевидно е, че една държава, която не е държава членка, няма как да се радва на същите привилегии като държавите членки. времено не трябва да забравяме, че бъдещите ни отношения а, трябва да бъдат реалистични и наистина партньорски. Великобритания все пак е част от Европа. Имаме много дълга история, економически връзки помежду си. Така че от общ интерес е нашите отношения да бъдат възможно най-добри. Ето затова гласувах за тази резолюция. Благодаря ви много. Госпожа Шойдрова от НП. Често ще съм не Уважаеми дами и господа, не съм съгласна с оттеглянето на Обединеното кралство, но ми остава само да подкрепя един мандат за сключване на споразумение за бъдещото отношение с Великобритания. За мен е важно Европейският парламент да има единна позиция и Европейския съюз да остане единен. Радвам се, че това е така за момента и се радвам, и се надявам сътрудничеството да е възможно най-тясно с Обединеното кралство. Ако Обединеното кралство иска споразумение за свободна търговия, ние естествено ще зададем нашите условия. Така че продуктите, които се разпространяват на вътрешния пазар, да отговарят на нашите стандарти по отношение на употребата на пестициди и на други критерии. Освен това, важни са човешките права да бъдат опазани на хората, на европейците, живеещи в Великобритания. Благодаря, господин Поспишил. Благодаря. Аз също подкрепих този мандат. И смятам, че е много важно да бъдат изпълнени две неща. Най-напред да говорим за правата на нашите граждани, но и правата на британските граждани. Правото им на мобилност също трябва да бъде взето предвид. Това споразумение трябва да да действа за благото на нашите граждани. Във Великобритания живея 30 000 чехи. Споразумението трябва да е формулирано така, че да задава добри условия за износителите от двете страни. Отношенията ни, търговските ни отношения с Великобритания не бива да бъдат ощетени след Брексит. Много предприятия имат връзки и изнасят за Великобритания и Тех, техните дейности не биват да бъдат накърнени. На следващо място господин Полчак. Полчак, I left you out. Yes, I'm very... Господин Полчак, извинявайте, забравих ви. Извинявайте, имате думата. Да, наистина. Аз съм много нещастен поради Брексит. Е, желая естествено и всичко хубаво на Великобритания, аз подкрепих този мандат. Защо? Най-напред смятам, че рискът от твърд Брексит не е преодолян. Британският министър-председател реагира и води преговорите доста странно. Не искам да кажа, че трябва да се споразумеем на всяка цена. Госпожа Шойтрова вече каза, че ще има критерии, изисквания в споразумението. Трябва да се вземат предвид и изискванията на, Ирла... на Ирландия, на Северна Ирландия, но, но... нормите, стандартите, те трябва също да се спазват. Не бива да се оставяме да бъдем изнудвани. Успехът на преговорите зависи и от нагласата на регионалните парламенти – не бива да се оставяме да бъдем притиснати. Благодаря, господин Бомбар. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, мандата за преговори с Обединеното кралство подготвя най-голямото ССТ което ще се сключи от Европейския съюз. Както виждане, този мандат е обгърнат с много добри намерения относно нормите и трудовите норми, но какво имаме от всъщност наистина? Идеология на свободна търговия, която смеля хората и която убива заетостта. Арбитраж вместо с съд квоти, като че за околната среда, като че ли цифрите могат да спасат климата. Много повече пари за въоръжаване и алианса с НАТО. Е, Обединеното кралство напусна Европа, но всичко продължава както беше и в миналото. Какво ви е нужно, за да може най-после парламента да се замисли. Господин... Благодаря, госпожо председател. Подкрепих днешната резолюция, защото има нужда от всеобхватно споразумение между Обединеното кралство и Европейския съюз. Мишел Барние трябва да продължи с добрата си работа, да намери обща позиция на Европейския съюз, но и да задълбочи отношенията между нас и Обединеното кралство. Mr. I'm very sorry to stop you. There was no translation for you. Could you start your speech again? I'm very sorry. Thank you very much. We just realized it. Thank you very much. Okay. Благодаря, госпожо председател. Подкрепих днешната резолюция, защото има нужда от всеобхватно споразумение между Обединеното кралство и Европейския съюз. Намираме за амбициозна и задълбочена. Нека да си припомним в името на кои цели се случи Брекзит. Най-важната измежду тях беше Обединеното кралство – да може самостоятелно да подписва така наречените big trade deals. точно това предлага и самият европейски съюз широкообхватна и справедлива търговска сделка без мита без квоти но и без дъмпинг и занижаване на европейските стандарти. но премиерът джонсън иска нещо друго сделка от канадски тип или дори чух от австралийски. в единия случай има ограничения а в другия важат правилата на световната търговска организация. Е тук е мястото да се каже каквато и сделка да има между великобритания и европейския съюз страната ще бъде трета за нас. важно е да продължим сътрудничеството си. предизвикателствата пред нас ще го налагат все повече и повече. Благодаря. Следващият оратор за една минута е, госпожа Дамаца discutăm deja la trecut despre Marea Britanie. Благодаря, госпожо председател. Говориме за Обединеното кралство в минало време, но трябва да построиме едно специално, едни специални връзки с Обединеното кралство. Много са британците, които не искаха тяхната страна да напусне Европейския съюз. Над 3 милиона и половина европейски граждани живеят и работят в Обединеното кралство и те не трябва да станат жертви на популистическата политика на някои британски кръгове. Така че да тръгнем от мисълта, че някой ден пък тем Обединеното кралство може да се върне обратно. Благодаря ви, господин Бриджис. Е Благодаря. Съжалявам, че Обединеното кралство напусна Европейския съюз. Ще видим какви ще са последствията. Но се радвам, че преодоляхме кризата с излизане на Обединеното кралство без поразумение. Трябва обаче в бъдещите си отношения е, да имаме активната роля на Европейския парламент, защото ние сме избрани от гражданите. Трябва да осигурим спазването и опазването на човешките права в Великобритания. Мандатът е добър, защото той споменава е, задълженията и правата от съществуващото споразумение и задава факта, че новото отношение ще бъде различно от членство. Комисията ЕМПЛ, Комисията по заетостта, е, излезе със своето становище. Становището бе взето предвид. Това е хубаво трябва да уважаваме нашата червена линия, когато парламента дава своето одобрение. Благодаря. Госп... Господин Ронча. Благодаря. Дами и господа, тук става дума за една безпредседентна ситуация. Сега Европейския съюз е с отслабени позиции. Това трябва да е ясно. От друга страна, днес започваме един дебат за бъдещото ни споразумение с Великобритания. Надявам се, че това споразумение ще бъде възможно най-добро. Пожелавам го на а, господин Бърния. Наистина ми се ще да имаме добри отношения с Обединеното кралство. Важно е да оставим зад нас миналото и да мислим за бъдещето. Великобритания са също така много важен партньор за нас по отношение на сигурността. Не само за Европа, но и а, за целия свят. Имаме нужда от един сигурен свят и сигурна Европа. Благодаря. Благодаря. Господин Клуне от името на НП. Благодаря. Бъдещото споразумение за свободна търговия, когато и ако бъде финализирано, трябва да бъде одобрено от нашия парламент. Така че приветствам резолюцията, в която са залегнали нашите приоритети и по-специално упоменаването на споразумението от разпети петък и отношенията с Обединеното кралство и Северна Ирландия. Това споразумение е необходимо и на двете страни, защото европейските предприятия трябва да не бъдат е, в по-лошо конкурентно е, положение. Трябва също така да защитим и потребителите и в крайна сметка да имаме добри отношения с е, това, тази съседна страна. Господин Сикорски. Аз гласувах за това споразумение, защото то съвсем адекватно защитава нашите интереси. Предвид неговата същност обаче, и предвид позицията на британското правителство, което не иска да бъде в митническия съюз, не иска да уважава юрисдикцията на Съда на Европейския съюз, не иска свобода на движение. При това положение а, ще трябва да се съобразим. Има една цяла пирамида от лъжи, която а, в момента рухва и хората започват да разбират, че ще се наложи да а, има проверки по границата, че ще трябва да има митници а, в скоро бъдеще между нас и Великобритания. Така че по отношение на свободната търговия, на практика Обединеното кралство а, издига граници между себе си и най-големия си търговски партньор. Това е срамота. Благодаря. Благодаря и накрая в този мандат даваме думата на господин Кели. Благодаря. Аз подкрепих тази важна резолюция за мандат за преговор. Това е важна стъпка към формулиране на бъдещите ни отношения с Обединеното кралство. Хубаво е, че имаме декларацията за бъдещите отношения. Ефективното прилагане на споразумението е важно. Важно е за бъдещите преговори и отношения с Обединеното кралство. Фокусът на мандата е защита на споразумението и на общото пространство за пътуване. Тук се, това е изключително важно на всички нива. Това е много важен приоритет за Ирландия и за щастие за Европейския съюз от 27 държави членки. Важно е да се подкрепят и приоритетите на Ирландия и се надявам е, на едно истинско сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство. Много ви благодаря. И това е края на този кръг оратори. Сега продължаваме нататък с доклада за Европейската централна банка. Първият оратор е, е Благодаря, госпожо председател. Японската централна банка все още има 31 милиарда облигации, които дойдоха от спасяването на банките през 8 година. Бяха, им получиха ликвидност, но ЕЦБ държи тези 31 милиарда да бъдат изведени от а, е, употреба. Вече десетилетия има бюджетни съкрещения в Ирландия. Госпожа Легард, като шеф на МЕФ, е, Международния валутен фонд, е, вървеше в тази посока. Предишният член на е, управител на ЕЦБ, Марио Драги, искаше финален пакт, фискален пакт през 12-та година. Преди имаше уж програма, която щеше да свърши. Пълното разделение между демократичния процес и економическите политики е факт. През 2015 германския финансов министр каза, нищо не променят изборите, има си правила. ЕЦБ, госпожа Легард направиха така, че Ирландия падна на колене. Не си изпълням друг годишен доклад, обаче, който да го споменава това. Това не бива да се забравя и затова сме и против. Благодаря. От името на ЕКАРЕ, господин Ваймерс. Благодаря ви, госпожо председател. Мнозинството в Европейския парламент нееднократно е изисквало преразглеждане на позицията на Швеция. Нееднократно повторихте, че Швеция трябва задължително да се присъедини към Валутния съюз и това отново се намира, съдържа тук в доклада, въпреки, че Европейския парламент гласува с голямо мнозинство. Знаем, че пет че редица държави членки не са членове на Европейския съюз, не са членове на еврозоната и ние в Швеция искаме да запазим тази наша автономия, която точно част не разбирате. Правите се на демократи, но отказвате да зачетете волята на народа. В момента в Швеция имаме прекалено слабо правителство, което не може достатъчно добре да защити интересите на нашата страна. Но мога да ви уверя, че шведският народ ще настоява за възможност за излизане на Швеция от еврозоната. Преди няколко месеца много се зарадвахме, че ЕЦБ е оглавена от жена, но не мина много време, защото гледахме дървото, а не гората. Имах сексизъм в европейските институции и това е факт. И аз тук съм донесла снимки на онези, които днес решават какво е економическото и финансово управление на еврозоната. Ето ви тук директора на ЕЦБ. Две жени от 6 човека обща. Съвета на говерньорите на ЕЦБ. Още по-добре. Две жени, 25 човека общо. Списъкът е още по-дълъг и нашата комисия по економически въпроси има само една жена от 60 члена. А има много компетентни жени Комисиите от десницата често споменават това, но няма равенство на повод и това е неприемливо. Трябва да се приемат мерки и то задължителни, за да сме силни жените да не бъдат нито маргинизирани, нито сплашвани. Имаме място и можем да управляваме економическата и фискална политика. Време е да поемем управлението в своите ръце. Благодаря. Госпожа Дейли. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че ви се видяхме с госпожа Лагар. Вчера се разочаровах, че не успях да, да, да повдигна тези въпроси пред нея самата. Тя, разбира се, е много известно име в Ирландия, ролята и в МВФ и а, съсипващите мерки за затягане на, на коланите, които бяха наложени на Ирландия. Всичко това а, беляза миналото десетилетие. 64,5 милиарда с а, а, съкрещенията на, на, на средства, но предстои да се. Все още не е изчислен на човешкият а, резултата за тези съкрещения за, за човешкия фактор, колко а, животи са загубени, така нататък когато а, двете управляващи партии, които от, отговарят за тези мерки в Ирландия, трябва да понесат а, своите а, последици. Неолиберализма в ЕЦБ е нещо, което няма да се толерира от европейските граждани. Благодаря, госпожо Дели. А, Сил, Силвия Модик, една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Основният проблем в еврозоната е пакта за стабилност и растеж. Той задушава държавите членки на еврозоната и ги възпрепятства да водят смислена конъюнктурна политика. Пакта за стабилност и растеж въплащава възможно най-лошата политика на економическо управление. Трябва също така да не забравяме основната ни цел, именно постигане на климатичен неутралитет. Всеки трябва да допринесе за тази цел. Така че ако целта ни е да запазим ценовата стабилност, не бива да забравяме, че именно борбата срещу измененията в климата ще повлия значително на ценовата стабилност. Милиарди бяха мобилизирани за спасяване на, банков, на банките. Трябва сега да се мобилизира същите средства за спасяване на климата. А ЕЦБ трябва да поеме ангажимент за закупуване на зелени облигации. Това съвпада с мандата на ЕЦБ